La séance est reprise. Заседанието се възобновява. Започваме да работим от там, където приключихме с нощи. Ще работим следния ред. Раздел 1А, след това специални инструменти, трансфер към Европейския економически и социален е, комитет. Раздел 4. Пилотни проекти. Други раздели. И ще приключим с плащанията. По раздел 1А. Мисля, че колегата, госпожо генерален докладчик, имате уточнение, доколкото знам. Да. Благодаря. Искам да кажа нещо. Eh, Една техническа промяна. Имаше доста изменения, цифрите са се поразместили. Говоря за ред 09 0303. 6 милиона. Вместо 6 милиона ще бъде написано 10 милиона. Става 0903 е редът. Стимулиране на взаимната оперативна свързаност и координация на европейско ниво. 09 0,9-0,3-0,3. Вместо 6 милиона, 10 милиона. Мисля, че можем да преминем направо към гласуване, господин председател. donc une, une correction. Значи това е корекция на грешка, така ли? Uh, oui, Господин Тебре иска думата. Да, господин председател, вчера казах, че що се отнася до гласуването от вчера след обед, нямаме проблем, но може би ще имаме тази сутрин по раздел 1А и раздел 4. Искам да благодаря публично за усилията на госпожа генералния докладчик. Благодарение на тези усилия и благодарение на координатора на групата е НП, част от проблемите ни бяха решени, така че мога да обявя, че по раздел 1А и раздел 4 възраженията ни са снети и благодаря на тези, които направиха това възможно. А, господин Дюпруи много добре започва заседанието. Добре, преминаваме към гласуване по раздел 1А. Най-напред по първия блок за възстановяване на е, вписаните кредити. Е, гласуваме по това, което е предложила комисията. В е, първоначалния вариант имате приложение 1. Моля да гласувате. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Виждам 4 вдигнати ръце. В такъв случай този блок е прият. Преминаваме към следващия блок с множество разпоредби за е, прехвърляне на кредити извън предвиденото от комисия. Това е приложение 2. Кой е за? Благодаря. Свалете ръце. Кой е против? 4 гласа против. Този блок също се приема. Стигаме до остатъчното гласуване, което не е предмет на гласуване. 01. в изменение 796. Генералният докладчик е, е против. Кой е за? Кой е против? Моля. А кой е- се въздържа? Няма въздържали се. Изменението се отхвърля. Изменение 527 за същия ред. Кой е, е за това изменение? Генерален докладчик го подкрепя. Кой е против? свалете ръце. Въздържали се, не виждам. Изменението се отхвърля. 619. Кой е за? Докладчикът е против. Кой е против? Въздържали се? Няма. Въздържали се? Отхвърля се. 020201. Измерение 4211. Генерален докладчик е против. Кой е за изменението? Благодаря. Кой е против? Въздържали се няма. Изменението се отхвърля. Ред 020202, изменение 755, 4212, против е докладчикът, кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Изменението се отхвърли. На ред 04030101. Изменение 1018. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против? Въздържали се? Не виждам. Отхвърля се на същия ред. Изменения 759 и 4216 са същия предмет. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Няма. Отхвърля се. Ред 08020301. Изменение 815 и 4273. Генералният докладчик е против. Кой е за? Благодаря. Против? Благодаря. Въздържали се няма. Отхвърля се. Наред 0802-0302, изменение 816 4274, генералният докладчик е против. Кой подкрепя това изменение? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Няма. Изменението се отхвърля. Ред 080204. Изменение 859 и 4317. Генералният докладчик е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се не виждам. Отхвърлят се. 08030102. Изменение 670. Кой подкрепя това изменение? Генералният докладчик е против. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Няма. Изменението се отхвърля. Изменение 524. Генерален докладчик е против. Кой подкрепя изменението? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Няма въздържали се. Изменението се отхвърля. Ред 08040101, изменение 666 и 874, генералният докладчик е против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се няма. Отхвърля се. Ред 08040102, изменение 668. Генералният докладчик е против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се няма. Две, двама въздържали се. Изменението се отхвърля. Ред 09040302, изменение 821 и 4279. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се няма. Отхвърлят се. Ред 120301, изменение 357. Генералният докладчик е против. Кой е за това изменение? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Не виждам. Изменението се отхвърля. На същия ред и изменение 1005. Генералният докладчик е за. Кой е за? Благодаря. Кой е против изменението? Мисля, че се отхвърля. Тоест, поправя се председателят, че се приема, но нека да проверим гласуването по електронен път. Ако сте готови, начало на гласуването. Край на гласуването. Да, Изменението се приема с 17 гласа за, срещу 14 против. Ред 15.02.01.01. Изменение 851.43.09. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Няма. Отхвърля се. На ред 15.02.01.02 има две изменения. 850. 3 и 4311. Докладчикът е против. Кой подкрепя изменението? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Трима. Изменението се отхвърля. На същия ред изменения 825 и 4283 с един предмет. Докладчикът е против. Кой подкрепя изменението? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се двама. Отхвърля се. На ред 15.03.01.01 има две изменения 822 и 4280. Генералният докладчик е против. Кой подкрепя изменението? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се няма. Изменението се отхвърля. Наред 02010601, изменение 4039. Генералният докладчик е против. Кой подкрепя изменението? Кой е против изменението? Благодаря. Въздържали се? Не виждам. Едно, две, лица гласуват против, отхвърля се. Изменение 4211 за ред 020201. Против е докладчикът. Кой е за? Кой е против? Благодаря. Въздържали се няма. Отхвърля се. На същия ред. Изменение 926. Докладчикът е за. Кой подкрепя това изменение? Благодаря. Кой е против? Въздържали се. Изменението се приема. На същия ред 386-то изменение. Генералният докладчик го подкрепя. Кой е за това изменение? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Не виждам. Изменението се приема. Ред 020202, първото изменение е с е, номер съответно 755 и 4212. Докладчикът е против. Кой подкрепя изменението? Кой е против него? Въздържали се? Няма. Изменението се отхвърля. На същия ред изменение 360. Докладчикът го подкрепя. Кой е за това изменение? Кой е против? Три гласа против. Кой се въздържа? Трима въздържали се. От... Одобрява се. Ред 02040203. Изменение 659, което се приема от генералния докладчик. Кой е за? Ако искате, нека гласуваме по електронен път. Начало на гласуването. Край на гласуването. Тук ми сигнализират, че в групата на е НП има един глас повече, отколкото е редно. Край на гласуването. Да, Оправихме сега аритметиката. Изменението се отхвърля с 18 гласа против срещу 16 за. Ред 02040301. Първо изменение 660. Докладчикът е за. Кой подкрепя изменението? Благодаря. Кой е против? Въздържали се, изменението се приема. На същия ред, изменение 4134. Докладчикът е против. Кой е за това изменение? Кой е против него? Благодаря. Въздържали се? Няма. Изменението се отхвърля. Наред 04030103. Изменение 361. Докладчикът го подкрепя. Кой е за? Ще гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменението се приема с 17 срещу 14 глас. Ред 04030104. Първо изменение 4043. Е Генералният докладчик е против. Кой подкрепя това изменение? Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се. Няма. Изменението се отхвърля. На същия ред изменение 387. Генералният докладчик го приема. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Трима. Двама въздържали се. Изменението се приема на същия ред. 4074 изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Не виждам. Изменението се отхвърля. на ред 04030105. Изменение 4041. Е Генералният докладчик е против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Няма. Отхвърля се. Ред 04030201. 388 изменение. Кой го подкрепя? Докладчикът е за. Ще гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменението се отхвърля с 17 гласа за и 17 против. Е, тоест, да, 17 и 17 означава, че изменението се отхвърля. Изменение 4073. Докладчикът е против. Кой го подкрепя? Благодаря. Кой е против? Въздържали се двама. Изменението се отхвърля. На ред 04030202 изменение 364 положително становище от докладчика. Кой е за? Ще гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменението се приема с 20 гласа за, срещу 14 против. Изменение на ред 04030203 4124. Докладчикът не го приема. Кой е за изменението? Кой е против? Въздържали се? Няма. Отхвърля се. На същия ред изменение 365. Докладчикът е за. Кой подкрепя това изменение? Благодаря. Кой е против изменението? Въздържали се? Приема се. Ред 06020101 и изменение 472 и 654 докладчикът е против. Кой приема тези изменения? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Не виждам. Изменението се отхвърля. Ред 08020201. Е, изменение 4054. Е Докладчикът не го приема. Кой е за изменението? Кой е против изменението? Въздържали се? Отхвърля се. Ред 08020203-661 изменение. Кой е за изменението? Докладчикът не го подкрепя. Кой е против изменението? Въздържали се? Няма. Изменението се отхвърля. На същия ред изменение 385. Докладчикът го приема. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Двама. Приема се. 080203. Изменение 368. Докладчикът го приема. Кой е за? Кой е против? Трима. Няма въздържали се. Одобрява се. Ред 08020301 815 и 4273 е номера на двете изменения. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Двама. Изменението се отхвърля. На същия ред изменение 392. Докладчикът го приема. Кой е за? Ще гласуваме електронно начало на гласуването. Край на гласуването. Изменението се приема с 16 на 15 гласа при двама въздържали се. На същия ред, изменение 4340, генералният докладчик го приема. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Двама. Кой се въздържа? Двама въздържали се. Приема се. Ред 08020302 изменение 816 и 4274 генерален докладчик не ги приема. Кой е за? Кой е против? Благодаря. Въздържали се двама. Изменението се отхвърля. Ред 08020303 изменение 110 съпроводено с устно изменение от докладчика. Като докладчикът приема изменението, ако бъде прието и неговото устно изменение. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Няма въздържали се. Изменението заедно с устното изменение се одобрява. Ред 08020306, изменение 369, генерален доклад, че го приема. Кой е за? Кой е против? Благодаря, въздържали се. Не виждам. Одобрява се. На същия ред. Изменение 4399. Докладчикът го приема. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Двама. Няма въздържали се. Одобрява се. Ред 080204, изменение 818 и 4276 еднакъв предмет. Докладчикът приема. Кой е за? А, ако нямате нищо против, да гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 21 гласа против срещу 12 за. Ред 08030102, изменение 670, докладчикът не го приема. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Няма въздържали се. Изменението се отхвърля. Ред 090302, изменение 4128. Генерален докладчик не го приема. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Няма въздържали се. Изменението се отхвърля. Ред 090303. 264 изменение, което се приема от докладчика. Кой е за? Кой е против? Благодаря, въздържали се, няма. Изменението се приема. Ред 0904, изменение 4055. Докладчикът го отхвърля. Кой е за? Благодаря. Кой е против изменението? Няма въздържали се. Изменението се отхвърля. Ред 10.03.01, 669 изменение. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Няма. Отхвърля се. Ред 14.03.01, 4046 изменение, което не се приема от генералния докладчик. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се няма. Отхвърля се. Ред 140401. Докладчикът не приема изменение 4131. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Няма. Отхвърля се. Ред 15020101. Първо изменение 851 и второ 4309. Докладчикът ги приема. Кой е за? Гласуваме електронно начало на гласуването. Край на гласуването. Изменението се отхвърля с 16 гласа против срещу 15 за. Изменение 4338 на същия ред. Докладчикът го приема. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Няма. Изменението се приема. Ред 15020102, изменение 853 и 4311 с еднакъв предмет. Генералният докладчик приема тези изменения. Кой е за? Гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменението се приема с 18 гласа за срещу 15 против. Ред 150203, изменение 266, което се приема от докладчика. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Изменението се приема. 15.02.03, изменение 266. А, това го гласувахме вече, така ли, казва председателят. Извинете ме. Ако не възразявате, ще проверя. 266. Кой е за? Кой е против? Да, приема се. 24.02.01 е, изменение 4129. Докладчикът не го приема. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Ред 32040301. Изменение 111. Сусно изменение от докладчика. Това приличат на изменението, което приехме преди малко също с устно изменение. Докладчикът е съгласен с изменението, ако бъде прието и устното му изменение. Кой е за? Кой е против? Благодаря. Няма въздържали се. Изменението се приема. Приключихме с раздел 1А. Сега преминаваме към специалните инструменти. Sur les instruments spéciaux, nous avons... По специалните инструменти имаме и разделно гласуване. Първо ред 040401 за изменение 7983. Докладчикът е против. Кой е за? Господин Депре, искате думата ли? Заповядайте. Uh, oui, Uh... Господин председател, Признавам ви, че съм малко е, изненадан от е, увеличението, което предвиждаме тук, ако не се лъжа. В проекто бюджета на комисията цифрата беше 25 е, милиона, а сега ние искаме 150. Така че изменението е много съществено. Това ме изненадва. Даже ми се струва, че е прекалено, като се има предвид как се освояват средствата. Така че, може би, трябва да се намери някакви по- средни сто... стойности. Абсолютно ви признавам, че съм изненадан от е, тази цифра, която е толкова различна от предвиденото от комисията. Госпожо общ докладчик, Ави на комисион. Не, мен ме интересува мнението на комисията, мнението на докладчика. На мен ми е ясно. Кой иска да каже нещо от името на комисията? Оценките на комисията са такива, каквито са залегнали в проекто бюджета 2015. Това са така предпазливи оценки и в този момент ние си оставаме, придържаме се към тази цифра. Voilà un avis qui conforte votre propos, monsieur Depré. Значи, господин Депре, това е мнение, което потвърждава вашето. Да, така е, господин председател, но отново казвам, че съм смаян от общото увеличение. Мисля, че ако направим нещо по-разумно като предложение, е, ако не се лъжа, мисля, че примерно предложението за жените беше около 50 милиона, но сега от 25 до 25 милиона да отиваме на 150. Това е едно шесткратно увеличение. Сега, вярно, имаме политически е, цели, но това е прекалено. Председателят казва, е, е, така, интересно е, че говорите за прекалени цели, но заповядайте. Само искам да кажа, че ние се стремим да възстановим сумите и целта е е работниците да не чакат прекалено дълго за суми да бъдат изплатени. Така че ние искаме просто това, което е било преди така че това не е увеличение де-факто. Е, е, е сега ви призовавам да гласуваме и е, нека да започнем с е, предложенията ми. 040401 е, изменението, което докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Няма. Отхвърля се. Изменение 4258, идентично с предходното, значи няма да се произнасяме. Изменение 7401. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против? Въздържали се? Трима. Четирима. Приема се. И изменението 6210. То пада. защото е прието 7401. ред 130601, изменение 8479, докладчикът е против. Кой е за? Трима. Кой е против? въздържали се няма, отхвърля се. 40.02.42, изменение 74.02, докладчиката е за. Кой е за? Сега против. Благодаря. Няма възражения. Приема се. Следващото пада. По бележките, ред 040401, изменение 6210, докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против? 5. Няма въздържали се. Приема се. С това приключваме с специалните инструменти. трансферите. От 3 до 6. Вчера е, решихме да отложим гласуването. Сега вече ще можем да го направим. Искате ли да се изкажете, госпожо докладчик? Заповядайте. Много ви благодаря господин председател. Още ви дължа отговор. Междувременно се постигна пълно съгласие и разходите, които са изключително за преместване, за пътувания, за сигурността за сградите – и нататък ще бъдат прехвърлени. А разходите, които са свързани с персонала, ще останат отговорност на Европейската комисия. Така че първо ще трябва да се подаде заявка до комисията за разходите, така че това е доста сложно, особено когато имаме предвид пътуванията, командировките. Колегите до голяма степен работят на място тук или на съответното място. И слушахме нашите съветници. Стана ясно, че идеята е не да се правят урязвания в сумите, И разбираме от съвета, че съветът иска да бъдат постигнати намаления. Като цяло всичко е решено. Съветът не иска да урязва сумите. Просто става дума за обединяване на административните разходи, упростяване на тези разходи така че да бъдат те по-лесно разбирани. Така че от гледна точка на изпълнението на програмите на персонал тук няма никакви промени. Генерал? Тоест, е, докладчикът е против. Е, тогава, кой е за това изменение за прехвърляне? Докладчикът е против. Кой е за? Кой поддържа това изменение? Благодаря. Кой е против? Няма. Няма въздържали се. Така че го решаваме. Пасе à la rubrique 4. Сега отиваме към функция 4. Sur la rubrique 4. По функция 4. Първо имаме блок гласувания с цел да се възстановят кредитите на нивото, предвидено от комисията в проекто бюджета. В е, приложението това е таблица 7. Извинете, казва председателят. Ce sont des, des, des montants en dessous de la ligne prévue par euh, la това са сумите под реда, който е формулиран от комисията. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Има ли против? Въздържали се? Няма. Приема се. Втори подблок, който възстановява цифрите, предвидени от комисията – Таблица 8 от приложението. Докладчиката е за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? 5. Приема се изменението. Третия под блок, в който се предвиждат суми над предвиденото от комисията девета таблица от приложението. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против. Благодаря. Няма въздържали се. Изменението се приема. И сега започваме да гласуваме измененията, които не са покрити от компромисните изменения. Четири изменения по ред 010302. Това са изменения 797, 779, 780 и 773. 779-427-779-4237-780-4238-773-4230. Можем да ги гласуваме анблок. Докладчикът е против 4-те. Кой е за, моля дигнете ясно ръце. Благодаря против. Добре, въздържали се няма. Тези четири изменения се отхвърлят. Сега е ред 19.03.01, изменение 05, изменение 877, докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се? Няма. Отхвърля се. Ред 2103-0104, изменение 8016 и 4290 по същата тема. Докладчикът е против. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Няма. Отхвърля се изменението. Ред 210701. Изменение 540. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. Ред 230202. Изменение 7973 и 4248. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Няма така. Изменението се отхвърля. И сега стигаме до бележките. Бележките, както изглежда, могат да бъдат гласувани всички заедно по редовете 437, 36, 35, 34, 33, 32, 4331, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Няма да цитирам всички редове. Е, тук докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? Два гласа против. Тези изменения се приемат. Продължаваме с бележките с отделни гласувания. Ред 05010403 Измерение 4137. Докладчикът е против. Кой е за? Никой. Кой е против? Благодаря. Въздържали се няма. Отхвърля се. 13.05601. Изменение 170. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против. Няма. Въздържали се? Няма. Приема се. Ред 190202, изменение 374. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Двама. Одобряваме го. Ред 1903-0104, изменение 773. Кой е за? Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против? Въздържали се? Няма. Изменението се отхвърля. 19.03.01.05. Изменение 877. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се, не виждам. Отхвърля се. 19.03.01.06, изменение 176, докладчикът е против. Кой е за това изменение? Ако искате да гласуваме по електронен път. Заповядайте. Край на гласуването. Приема се с 20 гласа на 11 против и 3 въздържали се. Ред 19.03.01.07 изменение 157. Току-що одобрихме. Можем да гласуваме. Докладчиката е за. Кой е за? Против? Не виждам. Въздържали се трима. Приема се. Ред 20.02.01.30.24. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Няма. Ред. Сега минаваме към бележките. Ред 510401, изменение 345. Кой е за? Гласувахте ли? Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 18 са за, 16 са против. 210204, изменение 333. Докладчикът е против. Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. Същия ред. 173. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Един. Въздържали се? Не. Приема се. 21020701. Изменени 307. Докладчиката против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се. Приема се. Rejeté le 307. Извинете. 307 се отхвърля. 210208. Изменение 648 и 377. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против. Трима. Въздържали се? Приема се. 210208 01, измене 378. Кой е за? Нека да гласуваме по електронен път. Напомням, докладчиката е за. Край на гласуването. Приема се. 16 за, 14 против, 3 въздържали. 2102-5104, изменение 4048, докладчиката е против. Кой е за? Благодаря, кой е против? въздържали се, отхвърля се. 2103-0203, изменени 180 и 634. Докладчиката е против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Няма. Отхвърля се. 175. Докладчиката е за. Кой е за? Благодаря. Това е против? Един е въздържал се. Приема се. Продължаваме. 21.04.01.174. Докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? Няма въздържали се. Приема се същия ред. 614 и 379. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Двама. Приема се. 210802. Изменение 323. Докладчикът е за. Кой е за? Против. четирима. Приема се. 22.02.03.01. Изменение 4.062. Докладчиката е против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Един. Се е въздържал, отхвърля се. Добре. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се. 15 на 15. 22.03.01 е изменение. 40-10. Докладчиката е за. За. Сега ако е против? Въздържали се? Няма. От... Приема се, приема се. 172 и 4186, също и 728. Това са измененията. И има устно изменение което добавя формулировката и увеличаване от 300 000 евро. Моля ви за изменение. Всъщност молбата е да се заличи този текст. И така, гласуваме. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Няма възражали се. Приема се. 2301-0601, изменение 4047, докладчиката е против. Кой е за? Никой ли? Се... Пак, може. сигурно има доста хора против. Кой е против? Да, благодаря ви. Въздържали се? Няма въздържали се. Отхвърля се. Добре. И така, приключихме с това. Пилотните проекти, подготвителните действия. Госпожа Гортия Савел, искате ли да се изкажете? Не. Bueno, la única observación que... Благодаря ви. Аз нямам какво да кажа, само ще кажа, че, както знаете, подготовката, изготвянето на таблицата за пилотните проекти и подготвителни дейности се стремеше да балансира пилотните проекти, също така броя на комитетите, на специализираните комитети. И тази задача е най-сложното судоко, което човек някога би могъл да прави. Така че Мисля, че можем да сме удовлетворени. От това много съжалявам, че не успяхме да включим повече пилотни проекти. Имаше много стойностни проекти, те заслужаваха да бъдат обхванати. Но трябва да спазим определени горни граници. Така че, за съжаление, не успяхме да включим всичко. Председателя. Добре. Гласуваме анблок. По компромиса. А, да, извинете, трябва да уточня нещо. Светлината на гласуването за прехвърлянето на определени редове, които ще позволят на Европейска служба за външна дейност, ще може да освободи средства в категория 1А. Преминаваме от категория 3 към категория 1А. Можем, например, да прехвърлим проекта за социално осигуряване. Да? Ние го ставихме в 3, за да имаме малко повече свобода на действия, но ако има останали средства, то тогава те могат да бъдат прехвърлени в едно А. Добре. Това е изменение към компромиса. Господин Депре. Извинете, не разбрах съвсем добре дали докладчика би могла да повтори своят предложение. Да, добре. При положение, че ни гласувахме за прехвърляне от раздел 3 с 500 000 евро налични в тази категория, това е пилотен проект и просто това е логична последица. Добре, ако вече всичко е ясно за всички. Имаме едно единствено гласуване. Моля, гласувайте. Кой е за? Одобряваме компромисния пакет. Сега кой е против? 6 души са против. Приема се. Тогава преминаваме към следващите раздели. Госпожа Холмайер първо ще се изкаже преди да преминам към гласуване. Съвсем накратко. Както казах и вчера, нищо не се е променило. Така че съвсем накратко бих искала да обясня. Предвид факта, че що се отнася до бюджета на съвета, ние подкрепяме позицията на съвета и трябва да гласуваме три пъти за измененията. Тук се говори панч, но това не са предложения на Комисията по бюджета. Така че това малко е подвеждащо аз зададе въпрос, защо трябва да отхвърляме измененията на комисия по бюджета, но това не са наши изменения. Така че става дума за коригиращото писмо на бюрото и вчера обсъждахме това и на заседанието на координаторите на вчерашното ни общо заседание, че тук няма никакви промени. Благодаря ви, госпожо докладчик. Можем да преминем към гласуването. Първо да възстановим бюджетните кредити. проекта на Европейската комисия с малки корекции. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Кой е против? 6 са против. Donc, favorable. И така, приема се. Un amendement oral qui nous est présenté par... Euh, Има устно изменение от докладчика. за 403 403 първо 3 милиона и 101 намаляване на 3 милиона, така че да бъде балансиран бюджета. Кое са? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Няма въздържали се. О, нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по електронен път. Скрутай е клю. Край на гласуването. Приема се 25 са 9 против. Nous avons maintenant une lettre, euh, une lettre d'amendement, c'est un correctif qui est présenté par euh, la direction. Сега коригиращото писмо от парламента, от секретарията на парламента с, с съответните суми. Докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? 6 са против. Така че коригиращото писмо се приема. Сега отделните гласувания. Четири, девет, три и идентичните. Докладчиката е против. Кой е за? Кой е против? Благодаря ви. Така, кой е против? Благодаря, въздържали се. Приема се. 1006. Изменение 80-20 и идентичното изменение. Докладчиката е против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. 12 000. 4295 и идентичното. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Отхвърля се. 1402, 802, идентичните. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Благодаря ви. Благодаря. Въздържали се? Няма. Отхвърля се 2105. Изменение 8392. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Кой е? Сега кой е против? Въздържали се? Няма. Отхвърля се. 400. Осем три девет две. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Няма. Следващо докладчикът е против, кой е за, кой е против. Вече гласувахме по е обхванато, така че то беше отхвърлен. И така, сега преминаваме към раздела за съвета, втора част, 2100. Извинете, 2010. и измененията там, които могат да бъдат обединени с 4173-4172. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Благодаря. Няма въздържали се. Отхвърля се. Раздел 4 Съда на Европейския съюз. Компромис 1 с 12 допълнителни щатни бройки. Докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Благодаря ви. Трима. Одобрява се. Сега работата на вътрешния пазар. Компромис Б. 9 нови съдии в съда с обща компетенция. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Приема се. Преминаваме към брешките. 2203. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Няма въздържали се. А, не, извинете, един. Двама са се въздържали. Приема се. 6, EESC. Е Преминаваме към шести раздел. Раздела е Европейски економически и социален комитет, споразумение за сътрудничество с Европейския парламент. Тук имаме компромисно изменение и гласуваме анблок. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Приема се. Преминаваме към предложението за докладчика за раздел 7. Първо, компромисното изменение, гласуване на блок. Докладчикът е за. Кой е, Кой е за? Благодаря. Кой е против? Осем. Приема се. Преминаваме към гласуването по-отделно. Първо, 1004, изменение 7600. Докладчикът е за. Кой е за? Кой е са? Благодаря. Дали не бих могли да гласуваме по електронен път? Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 маса за, 12 против. Приема се. Изменение 2503. Докладчиката е за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Нека да гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 23 са за, 12 против. И заменение 4036 и 4036. Те са идентични. Моля гласувайте. Докладчиката против. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. Extérieur, des affaires étrangères. Преминаваме към раздел 10 Европейска служба за външна дейност. Три изменения. 3001 3003, 3004. Измененията са 2809, 2810 и 2811. Ще гласуваме заедно за тях. Кой е за? Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Няма. Приема се. това приключваме тази част. Сега преминаваме към раздела за плащанията. Относно плащанията, най-напред има гласуване анблок. Първият блок – е свързан с възстановяване на записаното в първия проект на комисията. Тук докладчикът, имам предвид генералния докладчик, е благосклонен. Кой е за това предложение? Благодаря. Кой е против? Виждам 5 гласуващи против, няма въздържали се. Господин Дюпре, искате думата ли? Да, господин председателю, преди гласуването на блок 2 и на блок 3, може би сте забелязали, че няма да създадем проблеми за блок 1, обаче за блок 2 искам да уточня, че ние сме единствените, които смятат, че нивото на кредитите и ангажиментите не е толкова високо, колкото беше първоначално представено, но ще гласуваме от солидарност, като ще подкрепим. По блок 3 Искам да кажа, че се съмняваме в това дали е полезно резервът да бъде напълно освояван на този етап. Аз съм помолил групата да гласува за блок Троя, но като се има предвид колко е деликатен този въпрос за нея, не мога да гарантирам, че всички е, ще гласуват е, за блок 3. Аз е, ще се отзова лоялно на съгласието, което беше постигнато в нашата комисия, но не мога да гарантирам, че членовете на нашата група, които ще гласуват по съвест, ще ме последват. Благодаря. Тук с това гласуване трябва да решим един фундаментален проблем на хората, които не са получили плащанията си. Така че е, в едните дни трябва да се работи и в съвета, и в комисията, заедно с тях, за да се намери решение. Нашият вод няма да бъде такова решение. Е, аз се ангажирам обаче напълно да водя тази битка. Значи по блок 1 гласувахме, по блок 2 докладчикът дава положително становище, подлагам на гласуване блок 2. Благодаря. Кой е против? Виждам 5 гласа против. Изменението се приема. По блок 3 целта тук е да се повиши значително сумата, предвидена от комисията. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Отново същите пет гласа, значи първите три блока бяха гласувани в съответствие с нашата позиция за преговорите. По гласуването на отделните изменения. Ред 040260. Изменение 2014-2020. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Няма. Изменението се отхвърля. Ред 040261. Изменение 2014-2020. Докладчикът е против. Кой подкрепя тези изменения? Един. Кой е против? Благодаря. Въздържали се? Няма. Изменението се отхвърля. Ред 040262. Две изменения с един предмет. 2014 и 2020. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Изменението се отхвърля. И така приключихме. Nous avions un agenda qui, qui, qui prévoyait de nous mobiliser jusqu'à demain soir. А дневният ред предвиждаше да работим до утре вечер. Но е, генералният докладчик, координаторите е, така добре са подготвили нашето гласуване, че бих желал да отправя специална благодарност към тях, както и към нашия секретариат и, е, не, и ръководителя на секретарията, госпожа Моника е, Шайсе, която много ни помогна, е, въпреки че е отскоро в нашата комисия. Госпожа докладчика. Благодаря, господин председател. Обещавам ви да се изкажа кратко, за да не разводнявам постижението ни в пригласуването. Първо поздравление. Поздравление за комисията. Мисля, т.е. за нашата комисия. Мисля, че сега нашата позиция е извънредно открита и съветът ясно ще знае какво мислим. Сега отговорността ни ще нарасне след гласуването, тъй като започват реалните преговори и нашите приоритети трябва да бъдат отстоявани. Много благодаря на координаторите и на контрадокладчиците за работата им. Огромен е броят на измененията, всичко е много сложно. Трудно е всички да останат доволни, но координаторите доста се пазариха вие казахте това вече, господин председател, Трябва да благодарим на всички тези хора, както и на секретарията, защото ние на всеки 15 минути нещо променяхме. Мисля, че колегите от секретарията невероятно улесниха работата ни. Много им благодаря. Благодаря на Моника и на Олга, които виждам так, но благодаря и на всички останали, които не са тук в залата, защото вие направихте възможна нашата работа крайна сметка по този начин работи парламент. Eh bien, ces votes, euh, qui sont le fruit d'un travail considérable. А, да, наистина. искам да благодаря специално на тези, които допринесоха за този успех, генералният докладчик, координаторите, на всички членове на комисията и на секретарията. Всички колеги от секретарията. Аз вече изразих благодарност и възхищение. Мисля, че плодовете на това гласуване позволиха да вдигнем летвата на достатъчно добра височина, подходяща за преговорите, които предстоят. Сега ще видим как съветът и комисията ще подходят но основното е да се реши въпросът с неиздължените плащания, тъй като там е непоносимо. Има редица местни органи, които не получават дължимите им средства. Същото въжи и за изследователски центрове, за инициативи за хуманитарна помощ. Едни такива закъснения, просрочия са недопустими и ние сме длъжни да намерим решение. Ще видим дали по-нататъчната дейност ще отговори на тази необходимост. Запазили сме си известен известен така марш за маневриране. Сега трябва да се действа. Има просрочие от 2006-2007 година. И за това има абсолютна неотложност. Ние е, с това гласуване сме заявили възможно най-висока степен на очаквания. Ще видим как ще реагират другите институции, но мисля, че целите ни до някъде са общи. Сега трябва само да уточним подробностите. Като освободихме толкова много време, нека го ползваме пълноценно, защото бяхме предвидели да работим и днес след обед и а, утре. Е, сега пък, като се освобождава време, можем да участваме в изслушванията на бъдещите комисари и да допринесем за подготовката е, на изслушването на госпожа Георгиева, което е насрочено за 2 октомври в 13.30 часа. Благодаря за участието. Има ли други въпроси? Няма. Благодаря още веднъж за участието. Закривам заседанието.